развитието на европейското законодателство. Благодаря за милите думи на всички колеги. Благодаря. Всичко най-добро, скъпи Курт, казва председателя. Колеги, приключваме този дебат. Ще гласуваме утре в 12.30. Следващата точка от нашия дневен ред а, това е устен въпрос относно съдебното обучение от името на Комисията по правните въпроси и Комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи. Ставам думата на господин Звевка. Благодаря, господин председател, госпожа комисар в правната комисия, както е естествено, обсъждаме редовно различни законодателни проекти във връзка с търговското право, право наслед, правото на наследство, на наследството, гражданското право. Много добре знам, че тези проекти един ден ще станат задължителни закони. И ще изискват от онези, които ги прилагат, преди всичко съдиите, да ги познават много добре. Те трябва да познават правото не само на своите страни, но правото и на други страни. И ние с колегата Берлингуер в правната комисия много пъти сме обсъждали какво трябва да, каква трябва да бъде подготовката на съдиите и на тези, които ще прилагат съответните правни норми? Все по-често се сблъскваме с случаи, където се изискват подобни разширени познания. Изискванията непрекъснато се менят, еволюират което изисква съдиите и другите участници в процеса на правосъ... раздаването на правосъдие да познават в детайли закона. Не трябва да пренебрегваме проблемите, пред които сме изправени и необходимостта от съдебно обучение. По-добро, по-широко съдебно обучение. Въпросът, който се задава, има за цел да изрази нашето безпокойство по отношение на учебните програми учебните програми, които ще са предназначени за обучение на юристи до 2020 година. Как ще се обменя опит? Какво се предвижда в това отношение? За да се изпълнат тези важни задачи. В, програм, в Стокхолмската програма се говори за необходимостта от европейска правна култура. И абсолютно необходимо е адекватно съдебно обучение. Програмата правосъдие за 2014-2020 обхваща също въпроса за правното обучение и образование като един от най-важните си елементи. За да решим тези проблеми, ни е необходим общ език, обща програма за усъвършенстване и специализирани програми в европейските университети. Благодаря, господин председателю. Както каза колегата Цвевка а, и господин Лене, целта е да се опитаме да изведем на преден план значението на съдебното обучение – Особено, що се отнася до съдиите, които гледат финансови дела и прилагат европейското право. А Европа трябва да изградим върху правото. Следователно, именно по този начин бихме могли да постигнем а, успех откакто влезе в сила договор от Амстердам, след това от Ница и след това от Лисабон, правната сигурност се явява основополагаща за Европа и през последните години сме свидетели на укрепване на този европейски проект, за да създадем единна област на европейско правосъдие, това означава да извлечем максимума от е, наличната система. Необходимо е да има обучение, защото са различни традициите в Европа би трябвало да владаем добре различните езици в Европейския съюз. Затова съдебното обучение е много важно. Важно е да има такава мрежа за обучение и онези, които предоставят обучението, също се нуждаят от подкрепа. Трябва да има акредитиращи институции, европейски институции и по-конкретно тук имам предвид комисията те трябва да са унези, които да осигуряват този вид е, обучение. И така възникна всъщност и въпроса, който ще задам. Е, как възнамерява комисията да постигне тази цел и да гарантира, че поне половината от практикуващите а, задопроизводството ще бъдат обучени? По какъв начин ще бъде предоставено това обучение на отделните институции и как е, комисията може да укрепи е, своята позиция и как ще а, даде възможност и на парламента да се намеси по-активно и като имаме предвид това, което е заложено в Стокхолмската програма и конкретните цели и обучението на магистрати и съдии. Нека и не забравяме колко важна е ролята на Съда на европейските общности, който може да изиграе ролята на катализатор за налагане на европейската правна култура и съдебна култура. А сега думата има госпожа Редин. Благодаря. Искам да кажа, че високо ценя факта, че Европейският парламент и Европейската комисия мислят по един и същи начин по този въпрос. Благодарение на сътрудничеството между комисиите Либе и Юри. Благодарение на това сътрудничество пред нас сега е една резолюция на възоснова на съобщението на комисията за съдебното обучение, което комисията оповести през септември 2011. Целта ни е да създадем, да поощрим доверието в Европейската съдебна система, да изградим една европейска съдебна, общно съдебно пространство. И за тази цел необходимо е по-добро съдебно обучение. 700 хиляди е, юристи в Европа би трябвало да участват в подготовка по европейско право до 2020 година. Това са половината от всички европейски юристи. За да постигнем тази цел, трябва да впрегнем всички на лични ресурси на местно, регионално и европейско равнище. Тези ресурси трябва да бъдат използвани и мобилизирани. Всички заинтересовани страни трябва да работят за интегриране на общностното право и за инициативи за обучение на национално и местно равнище. съдебните съвети в страните членки трябва да организират по най-добрия възможен начин тази работа, за да се използват всички налични ресурси и време при организирането на националните съдебни системи. Ще се опрем на съществуващата положителна практика, европейската мрежа, Академията за европейско право, Института за публична администрация, ще сътрудничим с различните професионални, правни, професионални организации в Европа. Ще предприемем а, програма за двуседмичен обмен на юристи от 2014 година нататък. Също така ще се стремим да улесним финансирането на инициативи за съдебно обучение, за създаване на висококачествени проекти, както може би виждате в проектите за бъдещите финансови програми. След приключване на пилотните проблеми, комисията предприе необходимите стъпки за взимане на решение в началото на пролета. Благодаря, госпожо комисар. А сега ще чуем изказвания от името на политическите групи. Салватора Яколин от името на НП. Имате две минути. Благодаря, председателя. Благодаря, госпожо комисар. С изключително внимание и слушах казаното от комисията за подобряването на обучението на съдиите. Това е един недвусмислен предприоритет Обучението на съдиите и магистратите е задължително, то е много важно, тъй като би довело до съпоставимост на съдебните практики. А това е важно за гражданите и ползвателите на съдебната система. Следователно трябва да има по-голямо сътрудничество през граница и между различните съдебни системи, защото ние все по-често виждаме, че закона придобива международно измерение. И Европейския съюз е много сложен от правна гледна точка. Хората трябва да се възползват от правата и свободите, които са им предоставени. Имаме общ пазар, който е основан върху конкурентоспособността и свободното движение не само на стоки, но и на отделните лица и на професиите. Щом това е на лице, то тогава трябва да имаме съответните стандарти, които да гарантират качество. Нужна ни е система, на която хората да вярват. Стокхолмската про- програма цели именно това и трябва да има реципрочност по признаване на съдебните стандарти и програмите за обучение. Младите хора трябва да бъдат подпомогнати в усилията си да навлязат на пазара на труда, колкото повече езици говорят, толкова по-добре. И съответно трябва да бъдат подпомагани от компетентните агенции, за да си намерят работа. Все едно, дали говорим за 2014 или 2020 година, важно е да има обмен, пилотни програми, а, те се нуждаят от достатъчно финансиране, за да могат хората наистина да извлекат ползи от всичко това. Благодаря. Берлингер következik. За е, социалистите и демократи Луиджи Берлинджер за две минути. Господин председател, Европейския съюз е изработил множество закони, множество мерки, с които е изградил европейското законодателство. Създали сме европейското правно пространство с Токомската програма. Има обаче един дисбаланс между този огромен правен корпус и използването на това право от гражданите. Гражданите много малко използват европейското право. Много станаха отговорностите е, на съдиите и прокурорите. Те са обучени предимно в националното право, но ние смятаме, че европейския съдия е национален съдия, който е променил своя менталитет и познава и европейското законодателство. Тоест, преди да заговорим за образование, трябва да говорим за нещо друго, което трябва да обясним на гражданите, на съдиите и а, прокурорите за да може те да а, видят каква е ползата от европейското право. Тоест, трябва да започнем отдолу нагоре. Услугата трябва да се предложи отдолу нагоре. Ние не можем да а, обучаваме юристите като ученици. А, трябва да събудим тяхното а, любопитство и да привлечем и техния опит. Тоест, трябва да формираме от тях воля да се свържат с а, останалите си колеги. А, и да обсъдят общите за тях неща, тъй като правните култури вече не са толкова различни. Ето това е предложението. Много се радвам, че Европейската комисия ни подкрепя. Ние настояваме да се промени посоката. Ние трябва да тръгнем повече отдолу и да вървим нагоре. Трябва да има повече изследвания, повече проучвания, а не да се преподава нещо отгоре надолу. В Холандия е проведено изследване според което а, адвокатите казват, че желаят да се обучават и се радваме, че комисията ни подкрепя. Председателя, благодаря за групата Алде. Сесилия Викстром има думата. Благодаря, господин председател. Радвам се, че постепенно има разбиране за това, че всички ние сме различни а, и че сме единни в многообразието. Това е много важно за европейската интеграция. Важно е дискусията да се води на тази основа. А, важно е да мислим за това какви пътища да намерим, за да постигнем а, едино разбиране на различните ни системи. Мисля, че единствено с обмяна на опит можем да разберем как работят различните системи и да създадем повече уважение към а, другите. Смятам, че този принцип въжи и за всички юристи, за а, адвокатите, юристите, прокурорите. Важно е да се зададе разбиране за правните системи на страните членки. Това може да стане чрез лични срещи. Срещи, на които хората да имат възможност да говорят един с друг, да започнат диалог и взаимно да се обучават. Само по този начин може да се изгради уважение и да се преодолеят различията. Важно е правилата, които приемаме ние тук, да вземат предвид и различията във всички страни членки. Важно е да направим така, че всички да се научат да тълкуват законодателството на останалите. Смятам, че направените предложения ще е, доведат до напредък и ще задълбочат разбирането за това какво е европейска правна култура. Благодаря, че спазихте времето. За една минута давам думата на Андреас Мелцер. Днес е ясно, че правото се състои вече не само от национално право, но и от европейско, което се влияе и от международното право. Да не говорим за съдебните решения, които биват повлияни от развитието на правоприлагането. И тъй като ситуацията непрекъснато се променя, е необходимо а, а, обучението а, да бъде а, е, непрекъснато. Много важно за правоприлагащите органи е и факта, че много често в процесите става дума за жертви и прилагането на техните е, права. Много често жертвите биват дискриминирани Много интересно е какво ще бъдат последиците от Конвенция номер 43 на ООН, която говори за исторически е, събития. Голяма е броя на законодателствата в е, Европа, които предвиждат наказание за отричане на определени дискриминативни процеси. Благодаря. Благодаря. Благодаря. С, с, сега Ермина Мацони от НП. Имате две минути. Благодаря, господин председател. Искам да благодаря на госпожа Рединг за свършената от нея работа. Деликатен е въпросът а, за това как да подхождаме към формирането на европейската правна култура. Е, сега вече имаме възможност за прилагане на Стокхолмската програма и да изпълним това, което предвижда съобщението на комисията от септември миналата година, което спомена и госпожа комисара. Приключването на пилотните проекти ще помогне на, за изграждането на обща правна, европейска правна, правна платформа, която ще ни предостави форум, който ще помогне за преодоляване на различните, не само между законодателството на страните, но между тяхното разбиране от различните а, юристи. Необходимо ни е не само а, последователност в обучението. Магистрати, адвокати, преподаватели в университетите трябва да споделят една и съща правна култура. Госпожа Редин много ясно подчерта това. То обаче като че ли не е изтъкнато в това, което парламентът предлага на комисията по отношение на пилотните програми. Обръщам ви внимание, че това е, има ключово значение – Всички трябва да участват възоснова на обща правна култура. Не става дума само за магистратите, само за съдиите, а става дума за един общ културен подход за всички, които участват в този процес, иначе няма а, а, гражданите да разберат за какво става дума в Стокхолмската програма. Благодаря. Сега Кънц. Благодаря. На а, общия пазар а, а, е важна мобилността. Капитал, услугите и хората са мобилни. Трансграничните отношения стават все повече, както в професионалния, така и в личния живот. Това означава, че правните спорове стават международни. Това означава, а, че европейското право трябва да се прилага по единен общ начин, защото това са условията, които поставя мобилността. Важно е европейските граждани да имат доверие към европейските институции и към съдилищата. Много е важно всички е, юристи да познават по-добре европейското право. Като докладчик във всяка на програмата Justice от 2014 до 2020 година, смятам, че е задължително необходимо да обучаваме съдиите, адвокатите, прокурорите по европейско право юристите трябва да познават не само буквата, но и духът на европейското законодателство. Благодаря. Следващия оратор е Евелин Регнер за една дума. Благодаря, госпожо комисар. Е, комисията се е поставила амбициозни цели а именно да обучи 50% от упражняващи юридически е, е, професии. Това са амбициозни и нелеки за изпълнение цели. Положителен пример са възможностите за обучение в национално и международно право. Интересуваме как ще преодолеете проблема с езиковата бариера, тъй като не са толкова много съдиите и изобщо юристите, които владеят чужди езици, до степен такава, че да им позволи да участва в програми за обучение. Както разбирате от проект проекта за резолюция парламента изпълнява задължението под по, по договор и прави е, предложения, свързани с мерките за економи, които се, се взимат. Видеоконференция разъм за юристи и така нататък. Това са само някои от е, е, предложенията. В заключение искам да кажа колко е важно съдиите и изобщо юристите да бъдат включени в обучението. Благодаря. Köszönöm szépen. Most a kezdő áj folyamat kez... Преминаваме към спонтанните изказвания. Господин Папа Николай има думата. Благодаря, господин председателю. Позволете ми да споделя пред вас личния си опит. Оказвах подкрепа на отделни лица в а, Гърция и се обърнах към комисията с молба да направи същото, но съдията отложи делото с няколко месеца, докато бъде осигурен превод в Европейския съд. И а, не бе възможно делото да бъде разгледано в националния съд. Смятам, че така стоят нещата в много държави членки, така се осложняват нещата за гражданите, отежнява се бюрокрацията, има и други спънки. И това означава допълнителна работа за Европейския съд. Затова имам и въпрос към комисията. Ние ще работим по линия на обучаването на съдиите. В същото време ще има ли някакъв механизъм за оценка, за да видим дали резултатите, които се постигат, са от полза за гражданите и за правосъдието? Благодаря, господин Пашка. Благодаря, господин председател. Госпожо комисар, законодателната среда в Европейския съюз се променя непрекъснато, което а, за, поставя в лице по-сериозни проблеми нашите а, магистрати, съдии, адвокати, прокурори. И затова е необходимо от нези, които прилагат а, законите в Европейския съюз, трябва да имат възможност да бъдат обучавани през целия си живот. И то за, става дума за специализирано обучение. При организирането на подобни курсове трябва да се използват съществуващите университети и специализирани учебни заведения, които със съответната акредитация могат да осигурят необходимите е, курсове за подготовка по национално и европейско право за съдиите и останалите участници в съдопроизводството. Само по този начин може да постигнем целите, които сме си поставили до 2020 година. Благодаря. А сега бих искал да дам думата на госпожа комисара от името на комисията да отговори на зададените въпроси. Господин председател, в този късен час няма да говоря дълго. Разрешете ми само да кажа следното. Благодаря. Благодаря за вашия принос към този много важен въпрос. Много важен, защото когато, ако искаме да създадем Европа на правото, с пространство на доверие, на правно доверие, то предполага преди всичко знание. Затова е абсолютно необходимо да създадем необходимите условия заедно с представители на правната професия, заедно с отговорните органи в страните членки, за да може това знание, за което говорим, да стане реалност. За колкото може повече юристи на всички равнища в съдебната система. И ако мога да добавя и още нещо. Доверието значи също така и среща срещи. Много важно е юристите е, да се срещат, да се запознават с съдиите, прокурорите, адвокатите от други страни. Защото когато имат въпроси, трябва да знаят към кого да се обърнат за разяснение. И затова програмите, които предвиждаме, ще целят не само а, обучение по съдържанието на правните норми, но също така и да осигурят срещи между юристите. Благодаря. С това приключваме а, този дебат. Ще гласуваме утре по обед. А сега преминаваме към едноминутните изказвания. Най-напред ще дам думата на госпожа Фиделевска от НП.